Proszę Państwa, 15 minut minęło Уважаеми госпожи и господа, дадохме академичния минимум от 15 минути. Нека да не се бавим повече, защото при нас са височайши гости, експерти, учени, изследователи. Вероятно знаете, че темата на днешното изслушване е как да подобрим европейските доставки на протеинови култури. Как да имаме висококачествени протеинови култури. Добре дошли на всички вас. Няколко думи като увод от мое име. Вероятно знаете, че в Европа липсват протеинови култури. Ето защо трябва да направим оценка, за да подобрим нашите запаси. Би било добре да се увеличи дела на културите с високо съдържание на протеини в рамките на европейското земеделие. Не веднъж сме обсъждали този проблем. Като че ли винаги е по-лесно да се отглежда соя, която е относително ефтина, вместо да се отделят достатъчно ресурси, време за научна дейност с цел да се подобри добива на протеинови култури. Всичко това означава, че проблема съществува и ще продължи да съществува и затова сме се събрали и днес. Има известен натиск от страна на неправителствените организации. Ще имаме две работни дискусии. Моля да не се обиждате, ще представям всеки един от ораторите, когато му дойде времето да се изказва. Първият оратор е професор Бернат Шефер. Неговата презентация се казва Бобовите растения шансове за доставки на протеинови култури, за снабдяване с протеинови култури и иновативни системи на земеделие. Професор Шефер е много известен експерт в областта. Той извършва научни разработки по темата бобови растения, грахови растения и други видове. И той е застъпник за отглеждането на подобни култури. След като се изкаже професора, ще дам думата на доктор Анджей Гонсовски, който е доктор по политически науки, както и доктор по селско-стопански науки. Той освен това е и дипломат, бил е посланник, включително в Европейския съюз. След като се изкажат двамата ни гости, ще може да им задавате въпроси, ще може да правите и коментари. Първо ще дам думата на професор Шефер. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря за това, че ми давате възможност да се изкажа. Споменахте, как се казва, моето експозе. Разделил съм го на 6. Няма много време. Ще говоря и за развитието на различните райони. Виждате четирите най-важни бобови култури – грах, боб, лупина и соя, както и географските райони, които им се полагат. Виждате, че има намаляване на отглеждането. Миналата година вече наблюдаваме известно увеличаване на отглеждането на подобни бобови растения. Протеиновите култури и тяхното отглеждане не са нещо, с което можем да се похвалим в Европа. Има една пропаст от около 70%, която се запълва от внос, най-вече от внос на соя. От една страна намалява отглеждането на подобни култури, от друга страна имаме този огромен дефицит. Като резултат от ОСП и реформата и през 2014 година, леко се увеличи. Увеличиха се районите, площа, на която се отглеждат подобни култури. Това в резултат на екологизацията. Фермите, които се занимават с органично земеделие, имат по-висок процент на бобови растения в рамките на всички култури, които отглеждат и това означава, че те не могат да увеличават този процент допълнително. Ако искаме да има допълнително увеличаване на отглеждането на тези култури, това трябва да стане съответно в традиционните земеделски стопанства. Една интересна възможност да се увеличат тези култури е да се увеличи коефициента. Знаете, че в момента коефициента е 0,7 към 1. Доброто съотношение според мен е 1 към 1, тъй като това са култури, обогатяващи почвата с азот. Има интересно развитие на пазарите, що се отнася до храните за хора. Създават се нови продукти, между другото, доказано е, че тези култури имат позитивно въздействие върху кръвното налягане, осигуряват чувство на ситост, те могат да заменят въглехидратите в традиционното брашно. Тези протеини, освен това, могат да намалят и нивото на холестерола. Те са важен източник на различни видове минерали. Можем да предположим, че настоящата тенденция ще продължи, именно ще се търсят на пазара подобни протеинови култури. Всички знаят, включително и вие, че има допълнителни ползи от това да се отглеждат подобни култури. Например, ако искаме да намалим емисиите на въглероден двуокис, белтъците, които осигуряват различните видове меса и е, протеините, които осигурява соята. Е, тук се отделя по-малко вода, е, необходими са по-малко изкопаеми горива и така нататък. Виждате, че може да имаме с един куршум, да убим с един куршум два заека. Хем полезно, хем екологично чисто. От друга страна, Отглеждането на тези култури мог, може да стане част от е, стандартната система на земеделие. Тук правя сравнение между баклата и овеса. Виждате, че емисиите могат да се намалят, ако се отглеждат подобни бобови култури, най-вече бакла има и други допълнителни ползи. Намалява се потреблението на торове, няма нужда от толкова оран. Ние работим за създаването на устойчиви системи на земеделие, които да използват, например, подобни стратегии в рамките на, 25 години. Има и допълнителни е, положителни е, страни е, по отношение на сидбоотборота, по отношение на добивите, по отношение на пестицидите, освен това по отношение на стабилизирането на структурата на почвите и така нататък. Виждате, че традиционните системи на Оран, традиционната Оран може да се използва в комбинация с засаждането на бобови растения. Виждате сено. Това е снимка на сено. Бобовите растения могат да допринесат за намаленото използване на пестициди и освен това, благодарение на тях се избягват някои традиционни проблеми, като резистентността спрямо някои плевели. Например, полската лисича опашка. Бобовите растения са полезни и за устойчивостта. Виждате, че летните култури могат да намалят натиска по отношение на сейдбооборота. Какви са ограниченията? Мога да дам за пример Германия. Има ограничения по отношение на хербицидите, които могат да се използват. Знаете, че протеиновите култури и бобовите растения не са особено привлекателни за отглеждане и така те стават още по-малко привлекателни. Най-важните продукти в момента са в процес на пререгистрация и не се знае дали ще могат да се използват. В Германия, съответно, в момента няма хербициди, които могат да се използват за да се контролира, например, афис фабе в баклата. Други продукти също няма да бъдат налични в бъдеще. Пазара е твърде малък. Има и допълнителни ограничения. Например, пазара е слаб, няма конкуренция, цените често са много ниски. На следващо място. Не можем да осигуряваме достатъчно култури на някои пазари. Няма достатъчно познания за това как могат да се използват бобовите растения. Хората знаят много за соята, но не знаят за другите култури. Има проблем и в веригата на стойността, която не е прозрачна и която просто е разбита. Какви са препоръките? Мисля, че е много важно да има хармонизация – има хармонизация на европейско ниво, но тя не се прилага на практика. Така че трябва да има хармонизация по отношение на средствата за борба с различните вредители. Освен това, трябва да има увеличаване на коефициента в рамките на така наречените приоритетни екологични райони на едно към едно. Значи бобови спрямо от други. Освен това, трябва да търсим нови вериги на стойността и освен това трябва да видим как можем да компенсираме малко този голям внос, най-вече на соя от трети страни. Така приключваме и благодаря за вниманието. Много благодаря. И сега ще дам думата на господин Гонсовски. Моля ви да дойдете тук.

Поздравления, господин председател, за въвеждането на тази толкова важна тема. Но нека да подчертая, че има и други сектори, които много зависят от внос, примерно енергийната зависимост. Та, що се отнася до храните, проблема е малко различен. Той е свързан с огромното нарастване на населението в света – доклад, изработен от комисията, предвижда, че ще е необходимо да се увеличи производството на храни между 60 и 110% в следващите години. Нека да започна сега с това колко важни са политиките за земеделие. Като искам да направя сравнение между такава политика в Европейския съюз и в Бразилия. Можем да използваме различни методи за такова сравнение. Аз лично използвам показатели за общата стойност на земеделското производство. Ето тук виждате в графиката сравнение от, между ЕС и Бразилия от 70-та до сега. Първите две десетилетия Стоиността, създавана от земеделието в Европейския съюз, се увеличава, а в Бразилия увеличението е постоянно. И е, тъй като в момента обсъждаме и соята, нека да видим какво е производството но не само на соя, а общо на бразилското земеделие. От, е, за няколко десетилетия Бразилия е основен износител на кафе и захар. В началото на 20 век те е, стават е, основен износител на говеждо, пилешко и соя. Даже надминават износа на щатите и е, по-специално е, пазара на соята в световно ниво се вижда тук на слайда. Това са данни на е, отдела по земеделие на щатите. Според американците, Бразилия ще е водеща в износа и в бъдеще. Ето тук е, да, са данните за внос. Първия вносител на соя е Китай, а Европейския съюз го следва също с огромно количество внесена соя, както отбелязахте и вие. С това стигаме до втората част на моята презентация. Защо ние имаме проблеми с а, а, достатъчно количество растителни протеини? машините, които се използват, са еднакви в Европейския съюз и в Бразилия. И ако разгледаме нещата в подробности, става още по-интересно. Европейския съюз е едно, първия износител на пшеница. А сега, първо беше основният вносител, сега е втори вносител на соя. Защо европейските замеделци не следват примера на Америка? които бойкотираха производството и в зависимост от котировките на борсата всяка година решават дали да засяват пшеница или соя. Виждате тук нивата на добив на пшеница и соя в Штатите и във Франция. Те доста се различават. Във Франция всъщност се е, произвежда три пъти повече пшеница, отколкото соя. В Европейския съюз, ето тук данни за 27 страни, отново сравнение между производството на пшеница и основни бобови. Общо взето е, двойно повече е, пшеница се произвежда в Европейския съюз. Така че можем да си зададем е, въпроса Протеиновите култури в Европейския съюз са сираци ли са? В а, а, прогнозите за европейското замеделие, които се публикуваха миналата година, се казва ясно, че в миналото производството на протеиново култури значително е намаляло в последните две десетилетия. Главно защото не е економически привлекателно и защото вноса на такива култури и е, рапица е освободена от мита. Тук имате данни за производството на протеинови култури. И тук е интересно да видим, че примерно през 1960 година, когато започна общата селско-стопанска политика, от тогава областта с засята с бобови култури намалява. Тоест, намаляват площите с протеинови култури. Точно обратното на това, което се случва в Бразилия. Там, по тяхната земеделска политика, тези площи се увеличават. Защо? защото е, отглеждането на тези култури е економически непривлекателно. Цитат на Нобелов лауреат от 79-та гласи, че е, фермерите могат да обърнат пясъка в злато, ако имат съответните економически стимули. И най-основният проблем, свързан с економическата значение на соята е фактът, че вноса на кюспе и на соя са, не се облагат с мито. 65% от този внос. Също имам скептично мнение по отношение на това как въздейства общата селско-стопанска политика след реформата. Има известни положителни промени, но те не са много. Данни има за скорошни програми и проекти, свързани с отглеждане на протеинови култури. Като цяло по-малко от 20 милиона се отделят, като, е, което е сравнено с милиардите, които отиват за замеделие. Тоест, е, определено протеиновите култури не са много голям приоритет в тази политика. Какви решения могат да се намерят за решаване на този проблем? Първо, ако се увеличи производството на, на протеинови култури с диверсификация, с нови економически стимули, а също и разнообразяване на източниците за, на внос. Биологичното разнообразяване или диверсификация, тук виждате различните видове, които се отглеждат в Европа с различно съдържание на протеини от 15 до 37. И е, разликата между минималния и максимално съдържание е почти 40%. Тоест, има огромен потенциал и за земеделците, и за животновъдите да се потруби, подобри положението с производството на протеини. После нови економически стимули. Примерно, е, схеми за компенсиране, за обогатяване с азот по отношение на бобовите и варивата, освоява, задържането на азот в почвата е изключително важно и както казва в доклада си госпожа Макинтайер, азотните торове са важни за повишаване на производителността но а, производството им потребява около 50% от а, изкопаемите горива, които се ползват за земеделието. За това би трябвало да а, считаме компаниите, които произвеждат тези торове за замърсители и съответно да пренасочиме средства към производителите. Второ, земеделските производители. Второ, вноса на и соя. Като облагаме този внос с а, мита, а, намаляваме конкурентоспособността. После, ако ще оглеждаме вноса, нека да обърнем поглед към Украина, Русия, да установим по-тесни връзки с тази част на континента. Това ще е добре не само за земеделците, но чисто от економическа и политическа гледна точка. Заключение. Технологично няма разлика между това да се оглежда пшеница и соя. Второ, основното ниво за недопустимо високото ниво за внос на соя е, е ясно. То е необлагането, необлагането с мита. А, ниските добеви от протеинови култури, недостатъчно научни изследвания и диверсификация и а, липса на ясни политически решения. Има възможности и инструменти за решаване на тези предизвикателства, но е въпрос има ли достатъчно а, силна политическа воля да се реши този проблема. Има и лобисти, които се противопоставят на ГМО продуктите, много а, лобистки групи против а, отглеждането на соя, а също така и недостатъчна ефективност в работата по различните етапи на ОСП, а и много слаба лобистка дейност на фермерите. Благодаря. Благодаря ви много за интересните и кратки презентации. И сега, както а, сме обещал, вие имате възможност да задавате въпроси от залата. Господин Тарабела е първи, който е заявил желание за участие. Благодаря, колега, за толкова интересната експозе. От няколко, преди няколко години е, изслушах един френски специалист, професор Марк Бефиме, който а, се обявяваше против споразуменията, свързани с протокола от Киоти, за, за вноса за, на фуражи от Штатите и Бразилия. Аз мисля, че е, разбрах е, от вас, че ние можем да обърнем поглед не само към е, нашите съседи, но и да се търси повишаване на производителността в Европейския съюз, Румъния, Полша, например, за да намалим, не да сведем до нула, но все пак да намалим до някъде зависимостта си от Америка, от Америка за вноса на растителни протеини. Какви стратегии според вас трябва да се разработят на общностно ниво? Както казахте, растителните протеини, е, е, е, протеини по, са свързани с помощите, включително и с сега усилията за разделяне на субсидията от количеството производство. Какво според вас в бъдеще трябва да бъде разработено като стратегия, нова стратегия по отношение на това да намалим зависимостта си от Америка и да разработим производството вътре в Европейския съюз, а и е, така да се обърнем към е, непосредственото си съседи, с някои от които работим по-лесно, с други не толкова. Благодаря. Господин Хауслинг. Ähm, Много ви благодаря за тези интересни съобщения. Прочетох документ от 2011 година, одобрен от Европейския парламент. Този документ се отнася до дефицита на растителни протеини, така че проблемът не е нов. Също така, нека да си спомним какво се случи преди три години. Тогава отново се говореше за този проблем, а ситуацията не се промени. Необходимо е да имам общностна политика. Често чуваме за това. Необходимо е също така да предприемаме зелени, екологосъобразни мерки. Често чуваме това, често говорим това, но нищо не се променя. Нека да не забравяме, че има и лобисти а също и, че е императивно да създаваме работни места в Европа. Тук чухме нашите гости да говорят за една ситуация, която изисква конкретна политика. Трябва също така да мислим за вноса от трети държави, включително и от Бразилия. Нека да забравяме, че Бразилия, Аржентина, соята и други протеинови култури се отглеждат в огромни количества. Искам да задам въпроса, въпреки доклада от 2012 година, защо не са се предприели мерки? Минералът стикстов. Защо тези цели не се включват в по-широките цели, свързани с изменението на климата? какво се прави за азота и емисиите, както въглеродните, така и азотните. Тази сутрин се срещнахме с комисаря по енергетиката и климата и говорихме за това, че много мерки не се предприемат, въпреки че тези мерки, освен всичко друго, са свързани и с заедостта. Имам е към господин Скефер, защото ме изненадаха някои от нещата, които чух от него. Вие говорихте за бобовите култури, говорихте за фуражите. Говорихте за култури, които могат да се използват и като източник на енергия, но като че ли единственият проблем е, че в бъдеще ще трябва да използваме много по-малко пестициди, отколкото сега. А, но аз не мисля, че точно това е проблемът. Наскоро вие казахте, че няма достатъчно научно-следователска дейност, посветена на селското стопанство. На това как да се произвежда, как да се отглеждат определени култури. И това са предизвикателства, на които трябва да отговорим, затова са необходими усилия. Дали мога веднага да отговоря? Преди всичко, темата с люцерната наистина стои на дневен ред, но лично аз не съм включил това в моята тематика – няма достатъчно култури, които да позволяват интензивно отглеждане, съществува проблем който нараства. Вие казахте, че вече много е направено, но трябва да се направи още повече, защото има много бобови култури, за които се знае твърде малко и за това не се използва техния потенциал. Особено когато говорим за култури, отглеждани по биологичен начин, но също може да се каже и за култури отглеждане по традиционен начин. Има твърде малко инструменти за насърчаване на отглеждането на тези култури. Не съм съгласен с вас, че не са прави никакви усилия. Так му обратното, много интензивно се работи. Има ноу-хау, има технологии. И е постигнат определен напредък. Проблемът обаче е много по-широк от това – наистина трябва да се мисли повече за изследователската дейност и комерциализиране, пускане на пазара на тези продукти. Трябва да помислим за това как да разкъсаме този порочен омагиосен кръг, създаден от липса на достатъчно научни изследвания, нещо, което води до един неразвит пазар на тези култури предвид търсенето на тези култури, необходимо е да се обмисли последователна стратегия спрямо боговите култури. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря също така и на нашите докладчици. Потвърждавам много това, което те казаха. Много добре си спомням как започна да се отглежда рапицата и резултатите бяха много положителни. Обаче все още няма точно количествено измерение на тези последици. Също така в нашия регион се отглеждат някои култури, включително и през зимата господин Хойслинг, няма нужда да се правят твърде големи обобщения. Нека да не забравяме, че един селстопански производител в Бразилия може да работи върху 200-600 хектара и все повече култури се засяват в Бразилия. Изключително е важен седбо оборотът и затова трябва да се внимава с обобщенията. Подходящия седбо оборот може да доведе до много добри резултати в селското стопанство. Бих искал също така да добавя, че необходимо е да се докаже това, че рапицата наистина е перспективна култура може тази култура да се използва като фореж. Освен това, тази култура е суровина. Вие говорихте за делегирани актове, които са необходими за определяне на приоритетни екологически райони. Ние сме доста изненадани, защото комисията каза, че може да издава делегирани актове, но делегираните актове са нещо, което предизвиква обикновено загрижеността на господин Хойслер. Формата на отглеждане на различните култури е свързана и с подхода към тях. Много благодаря на колегите, които ме подкрепиха. Мисля си, че ни предстои да вземем много важно решение и е много важно да се увеличи площа за отглеждане на тези култури, за да не разчитаме толкова на внос. Oui, merci, président. Благодаря. Всички е, са наясно, че соята е, е абсолютно задължителна за отглеждане на животните поради високото съдържание на протеин. Но производството в Европа приокрива само един малък процент от нуждите на животновътните. И е, може би максимум 24% заедно с производството на грах. В, со... в Франция се внася много соя от Бразилия, от Аржентина и от Штатите. И в момента това е първият птичка, от която могат да влязат е, генетично модифицираните организми в Европа. Франция е зависима, тя е основен вносител и потребител на всички продукти, които са свързани с индустриалното производство на масла. И Примерно им, имаше проблеми през 90-те години е, за вноса на руска пшеница, след това започнахме внос на соя. Във Франция има желание да се отвои всъщност площа за отвеждане на соя. Там е, потенциала е до 200 000 хектара, т.е. да се отвои до 2040 е желанието на производителите. 50% от нуждите от соя във Франция се внасят. Време е да търсиме мерки за постигане на самозадоволяване в това отношение. Какво смятате, че могат ефективно, конкретно да предприемат производителите, за да увеличат производството на растителни бълтъци, особено соя? Господин Буда. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și pentru expunerea făcută. Este foarte clar că nu putem să facem uh, producție uh, agricolă. Благодаря много на нашите експерти за техните изказвания. Абсолютно е ясно, че не можем да имаме производство на животински протеини, без да осигурим фураж за животните, от които ще произвеждаме месо. Също така, нека не забравяме и за имитирането на метан. Тук има някои чисто природни ограничения. Няма много държави в Европейския съюз, които може да се отглежда соята и трябва да признаем това. Второ, когато се представя подобен анализ, трябва да сме абсолютно наясно, наясно с това защо толкова соя се внася от Бразилия. Защото просто съдостойността на тонна на тон продукта в Бразилия е много по-ниска, в пъти по-ниска, отколкото в Европейския съюз. И това просто е факт. когато става дума за това, че може да се отглежда генетично модифицирана сой в Европейския съюз, ни казваме не, не, не. А също времено в Европейския съюз се внася генетично модифицирана сой от Бразилия и други държави. И когато видим каква е разликата в себестоиността на произвежданата Бразилия соя, произвежданата в Европейския съюз соя, виждаме огромна разлика. Също така и добива на хектара твърде различен в различни държави. Има държави, в които традиционно се отглежда соята. Също така има голяма разлика в добивите в зависимост от това дали се използват традиционни методи или някакви други методи трябва да сме честни. Трябва да потърсим някакви тарифи, за да блокираме вноса на генетично модифицирани култури продукти от тях. Това е решението. Но нека не забравяме, че основното е събестойността на единица или на тон продукция. Благодаря. А следващия оратор. Благодаря ви. Тук чухме различни оратори. Те говориха по различни теми, които всички се свеждат до една тема. Как да наканим света? Наскоро изслушахме бразилската министърка на селското стопанство, която каза, че Бразилия иска да изхранва света. Наскоро чухме представител на американското правителство, правителството на САЩ, който каза същото. Всички те заявяват, че искат да изхранват света. Защо не можем да изработим една система, в която ние сами да можем да се изхранваме? Това е по-разумно. Защо държавен министр на САЩ, извинете, държавен секретар на САЩ и министъркът на земеделието на Бразилия ни казва това? Дали има някаква съгласуваност тази дейност и дали наистина целта е да се нахрани света, да се изхранва света. Не вярвам. Не. Съм сигурен, че Европейският съюз наистина мисли за това как да се изхранват всички хора в света. Това би трябвало да бъде така, но аз не смятам, че това е така реално. Затова задавам въпроса. Откъде тази идея, че трябва да изхраним света? И това е тема, която се подема при всеки случай. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. И аз искам от своя страна да благодаря на двамата специалисти, които представиха своите изследвания по темата. И нека да кажа, че аз а, е, съм от тези, които смятат, че е, в е, Европейския съюз, както каза и господин Тарабела, трябва да има а, е, стратегически план за отглеждане на растителни белтъци и протеини в Европа. Това има връзка с а, ред наши политики, няма да ги изреждам по приоритет, но най-важното е да бъдем ангажирани в последната реформа. Работихме за това да не са обвързани помощите с обема на производството. Прие се цифрата 2%, да има също изисквания за достатъчно съдържание на протеин. Би следвало и по тази тема да се проведе дебат. Политическите и търговските политики трябва също да бъдат преразгледани за да бъдат пригодени за целите на подобряване на околната среда и борбата с климатичните промени. Сутринта говорихме за това. Затова не можем да си затваряме очите, когато внасяме от Бразилия и Штатите, какво точно се случва там. Е, какво се случва с околната среда, когато се увеличават площите за отглеждане на соя, разрушаването на тропическите гори и така нататък. Така че е, трябва да разработваме една политика за съседство по различен начин. Примерно с Украина която е, е страна, с която можем да си сътрудничим много по-благотворно. Също мога да кажа, че имаме своите политически е, отговорности да разработваме и е, стимули за извършване на научни изследвания а, именно да създадем един комплект от инструменти, които да ни дадат възможност да си възвърнем автономността, не да изхранваме планетата, но да си осигурим достатъчно производство на растителен белтик в бъдеще. Господин Декастро. Eh, Благодаря, господин председател. Господин Буда каза това, което аз исках да кажа. Разбира се, Европа внася огромни количества соя. От Америка, Северна и Южна. Стотици милиона тона. При реформата на ОСП по време на предишния мандат на парламента искахме да дадем тласък на европейското производство. Но виждаме, че твърде скромни са постиженията и най-вече в сферата на научно-изследователската дейност. Въпросът ми е към господин Буда. Може ли да постигнем увеличаване на производството на растителни протеини в Европейския съюз? при положение, че в повечето европейски държави, членки, държавите членки на Европейския съюз е забранено отглеждането на генетично модифицирана соя, Възможно ли да се увеличи производството на растителни протеини, без да се прибягва до генетично модифицирани организми, тъй като това е нещо, което не искат повече то държавите членки. Тук вече се говореше за неприемливо високите нива на внос на соя. Това прозвуча в една от презентациите, но кои са приемливите проценти, кои са приемливите реалистичните показатели за вас? Вие говорите за 70% внася на соя. И господин Такасро говореше за вариантите за негенетично модифицирана соя, доколко реалистично е европейските земеделци да могат да отглеждат такава соя. Беше поставен въпроса и за тарифите за внос. Какви ще са последиците за стоеността на хранителните продукти в Европейския съюз, ако въведем тарифи, за да насърчим производството вътре в рамките на Европейския съюз? Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. В мой регион, в Франция, често се срещам с фермери и говоря с тях за отглеждането на протеинови култури и се оказва, че това е много сложно. Първо, много често почвите не са подходящи за такива култури. Има прекалено много вода или прекалено малко вода. Много често земеделските производители нямат необходимото обучение. Какво можем да направим за това Селскостопанските производители да използват земите си за отглежда на соя, бобови култури и други подобни източници на протеин, нещо, което ще ни помогне да решим проблема с растителните протеини. Сега е господин Хански за втори път и за това на много, много накратко. Да, съвсем накратко, защото тази тема я обсъждаме вече от много време. И аз самия често обсъждам с селскотопанските производители в Германия. Няма достатъчно площи за отглеждане на богови култури. Въпросът е, че не се обръща много внимание на тези култури, на насърчаването на отглеждането им а това са култури, които обогатяват почвата с азот много повече, отколкото рапицата, например. В Европа много се говори за това как да се насърчи отглеждането на соя. Обаче в Европа не се използва достатъчно възможностите, например, за отглеждане на соя. Не може да се каже, че отглеждането на соя в Аржентина и Бразилия не се извършва по устойчив начин. Това не е така. не трябва да се забравя за това, че е напълно възможно устойчивото отглеждане на соя. И има много положителни примери, включително и в Бразилия за това. Благодаря ви. Сега бих искал да помоля нашите гости, нашите оратори. А, извинете, тук ме, ми подсказва, че иска да се изкаже представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател, за това, че давате думата на Европейската комисия. Благодаря за измесените презентации, за интересния дебат. Само няколко коментара съвсем накратко. Мисля се, че презентацията и дебатът насочиха вниманието към економическите фактори, поради които производителите не избират толкова често бобовите растения. Ще се спра и на търговския режим. Да, наистина кюспето и други подобни продукти се облагат с много ниски, почти нулеви мита. И също така много от продуктите, за които говорим, изобщо не се облагат с мита. Тук се спомена общата сълскостопанска политика. Но мисля, че има дълъг списък от инструменти, които се използват в момента, за да се надхвърлят рамките само на економическите съображения, да се мисли за повече доходи за селскостопанските производители чрез отглеждане на култури, които водят до екологични ползи също така знаете, че са въведени изисквания за екологизиране сълското стопанство и също така това включва и диверсифициране на културите, съидва от порота, създават се стимули за това. Много държави членки избраха откъсване на предоставянето на селскостопанските производители помощи от обработваемата площ виждаме, че в продължение на години вече се предоставя подкрепа за отглеждане на протеиновите култури. Тук се говореше за научно-изследователската дейност. Има проекти в програмата ЕРАС, извинете, Хоризонт 2020 и други програми. В тези програми основното измерение е национално и основната част от научно-следователската дейност се извършва на национално ниво. Европейското иновационно партньорство също така включва изрично отглеждането на протеинови култури. Тоест ние виждаме една тенденция, в която виждаме, че не само економическите съображения са тези, които се отчитат. Нещата не са чернобели реалността. Отчита се и практиката в земеделието се идва от борота, насърчава се отглеждането на протеинови култури. Това трябва да се отчете. Благодаря ви. Много ви благодаря. Ще помоля нашите гости да се изкажат в рамките на максимум 5 минути всеки от вас, господин Скефер. Да, благодаря ви. Бяха много въпроси зададени, много неща бяха споделени. Ще се опра на това, което каза господин Уифлин. Малко се притеснявам, че не съм разбрал изцяло въпроса. Може би ще го повторите, ако не ви затруднява. Да, дали има възможности за заместване на вносната соя с европейска соя. Да, точно. Това е нещо, за което иска да говоря. Има много интересни култури, те имат важна роля. И наистина е, има възможност за заместване на внасените култури и продукти. Това най-вече вежи за соята. Но разбира се, трябва да се отчита, че в Европа има определени ограничения, свързани с липсата на площ. Например, не може повече от 10% от площите да бъдат заети с богови култури. В Германия обаче, например, няма култури, с които бихме могли да заменим соята. И знаем, че соята не може да бъде заменена с бобови култури, с други бобови култури. Не мисля, че е възможно изцяло да се замести соята чрез отглеждане на местно, регионално ниво в Германия определено има ограничения за това. Благодаря ви. Panie profesorze, bardzo proszę. Pan profesor Gąsowski. Доктор Гонсовски, заповядайте. Благодаря. В началото искам да заявя, че що се отнася до анализите и до оценките на въздействието, направена е екологична оценка на въздействието на протеиновите култури. Ако не се лъжа, Доклада беше на депутата Собота. Само, че нямаше конкретно решение за проблема. По-нататък, що се отнася до рапицата, има свърхпроизводство, има свърхпроизводство и на пшеница, от друга страна, ние сме най-големия вносител на соя. Виждате, проблема е с две лица. Вие загаднахте за това какво може да се направи. Казахте, че двете култури пшеница и соя имат различни добиви. Съответно, проблема няма да се реши, докато не се реши економическата му част. Свръхпроизводството, освен това. Положението е създадено изкуствено. Министерствата в САЩ, Бразилия и други държави казват, че искат да изхранят света. Що се отнася до Африка отвъд Сахара, там има 800 милиона души в момента, след няколко десетилетия те ще бъдат 2 милиарда има дефицит на храни, виждате и какви миграционни потоци има от Южна Африка към северната и част. Както вие казахте, госпожо, когато говорим за определенето на цели за протеинови култури, да, те могат да окажат въздействие върху цената на външните пазари. Ето защо трябва да видим как точно да действаме. Аз започнах своята кариера като а, земеделец, който залага най-вече на протеиновите култури. След като спреш да ги отглеждаш, е, трябва да минат 9 години, преди да се вземе с нещо друго. Виждате, почти 10 години е, отнема това да се получи някаква нова реколта. И като добавим и допълнителните особености, понякога срок е, нараства на повече от 15 години. В допълнение към соята обаче има много други култури, които могат да се отглеждат. Само, че те не могат да заменят соята в пълна степен. Още веднъж, нека да подчертая, че ако няма решаване на економическата част на въпроса, няма как да постигнем напредък. Много се каза за това, че ОСП има различни въздействия спрямо въздействието на политиката на Бразилия, например. Когато ОСП беше въведена в Европа, в Европа се отглеждаха повече бобови растения. След това имаше сериозно намаление. Сега тенденцията се обръща, но имаме нужда от политически решения. Благодаря. Благодаря. Благодаря на вас двамата. Така приключваме с първата част на изслушването и стигаме до втората част. Тя се нарича конкретен опит в Европейския съюз. Първи оратор е господин Матиас Креон. След това ще се изкаже Мария Пелетие. И след това господин Дейвид Макнолтън. Господин Креон ще се изкаже за разнообразяването на различните култури и така наречения европейски преход към протеинови култури, както и за ролята на соята в европейското селско стопанство. Господин Крион е председател на асоциацията, позната като Денюб Соя. Това е международна неправителствена организация с идеална цел. В нея участват производители на соя от Швейцария чак до Черно море. Господин Крон, имате думата. Заповядайте. Оратора няма микрофон. Okay. Good afternoon. Добър ден. И имаме проблем с презентацията ми, но аз имам само един слайд, така че няма да има кой знае какви затруднения. Well, thank you, Mr. President, for inviting me. Thank you very much. Um, I also... Благодаря за това, че ме поканихте, господин председател. Искам да благодаря и на господин Шефер и на господин Госовски. Те говориха за много важни неща и съответно аз мога да скъся малко своето изказване. Както упоменава вашата програма, искам да говоря за ролята на соята в европейското земеделие – Моето изказване се основава на опита на нашата организация Денопсоя. Това е една международна организация с идеална цел. Имаме 245 члена в 19 европейски държави. Централата ни е в Виена. Ние не сме лобистка организация, нямаме економически интереси. Много ви благодаря. Ние сме една инициатива свързана с района на река Дунав. Занимаваме се с производство на семена, с прибиране на реколтата, производство на храни, производство на фуражи. В нашата организация членуват много представители на гражданското общество. Когато говорим за соята, в района на река Дунав соята много лесно се адаптира. Това е култура, която се отглежда в този район повече от 150 години. По-дълго от американците, от бразилците, по-дълго от всички изключения на китайците и японците. Соята е традиционна култура в района на река Дунав. Тя се отглежда от много дълги години. Тя е, е много полезна, обогатява почвата с азот, е, добра е за, за почвения цикъл. Не трябва да говорим е, за соята срещу другата соя. Не, ние трябва да говорим за доброто земеделие, спрямо лошото земеделие. Мисля, че дебата трябва да бъде преобразуван. Няма лоши и добри растения. Има само добри и лоши системи. Ние говорим за подобряване на нашето земеделие – в нашия район, но това не означава, че това е единственото решение. Има добро отглеждане на други бобови растения. Значи ние не трябва да говорим за или против соята. Нашата тема обаче е малко по-различна, така наречения протеинов преход. Знаете какъв е, е германският термин енергиен преход. Става дума за преход от е, изкопаеми горива към устойчиви източници на електроенергия. Нещо подобно трябва да се случи в съското стопанство. Какво означава това за нас? Как се опитваме да го постигнем? Какво ни мотивира? Ние искаме да имаме е, по-добър е, оборот навсякъде. Чухме какво се прави в световен план. Ако погледнем Южна Америка, между 40 и 50% от земеделието е земеделие, отглеждане на соя. В други държави стигаме даже до 77%, в Парагвай, например. Виждате, че това, което се прави в Южна Америка, не е устойчиво. В Европа дела на бобовите е 2%. 0,9% е соята. Виждате, че няма достатъчно бобови и няма достатъчно соя в Европа Имаме нужда от повече такива растения. Мисля, че всички може да се съгласим с нещо подобно. Соята и другите бобови растения не са лоши или добри. Те са добри само ако се използват в рамките на добри системи. И това е ключа към намирането на решение на промени. Не искаме да се борим за соята, искаме да подобрим нашето земеделие. Това означава по-стабилни системи на продоволствието и по-голяма независимост от вноса. Пет бележки. На първо място чухме за дебата органично срещу традиционно земеделие. Като представител на моята организация, трябва да кажа, че стремежа към отглеждането на повече бобови растения идва не само от Брюксел или от хората, които се занимават с органично земеделие. Все повече и повече хора, които се занимават с традиционно земеделие, смятат, че трябва да се заложи на бобовите растения, тъй като те повишават реколтата, намаляват вредителите, болестите, проблемите с плевелите и подобряват печалбата, освен това. Проблема обаче не е толкова лесен за решаване, тъй като трябва да се окаже, да се изчисли въздействието и върху следващите култури, които ще се отглеждат. В много места през последните 10 години много се печели от такива култури. Те могат да са конкурентоспособни. Ако погледнете научната информация от страна на Инра, например, ще видите, че системите на интензивно земеделие в Европа страдат от свърхопростеността. Макар, че Теоретичният добив нараства, полетата не нарастват, има стагнация на много места, тъй като системите на сидбооборот не са достатъчно добри. Трябва да, да подобрим сидбооборота, за да продължим да отглеждаме повече и висококачествени храни в Европа. Това не го казвам аз. На второ място чували сме за ОСП и преди. Европейския парламент и комисията признават, че трябва да има по-добро, по-разнообразно земеделие. Има мерки в тази връзка. Настоящата ОСП включва култури, които обогатяват почвата с азот в приоритетните екологични райони. Това ни помогне, ни помогне да обърнем тенденцията по отношение на бобовите, но това не е достатъчно. Трябва да имаме други мерки, трябва да увеличим сидбооборота и да използваме повече бобови, да засаждаме повече бобови. Не можем да спрем с това, което сме постигнали. Ако премахнем екологичните, приоритетните екологични райони, в другите райони почти не се отглеждат бобови. Трябва да направим нещо и по отношение на насидбо оборота. Това е изключително важно. Още по-важно е да се говори за европейската политика в областта на протеиновите култури. Ние искаме да намалим своя внос и да подобрим системата на сейдбооборота и на земеделието. Говорихме за това какво е устойчиво. Никой не е против вноса. Ние сме голям износител и вносител не трябва да се казва, че не трябва да внасяме никаква соя, но нивото на зависимост е твърде голямо, не може да е устойчиво. Ние внасяме 35 милиона тона сона годишно, а произвеждаме само около 2 милиона тона и половина. Това е изключително важно и в е, контекста на Централна и Източна Европа. Аз живея в Виена, много близо до Унгария. Ако погледнем малко по-на в Румъния, в е, Украина имаме 100 милиона хектара обработвама площ. Тя обаче е непродуктивна. Всички експерти са съгласни, че в следващите 20 години ще трябва да произвеждаме 40% повече храна за същата площ. Така че трябва да, да произвеждаме повече е, бобови, царевица. Не става дума за избор соя или нещо друго. Можем да произвеждаме всичко на тази зима. Какво да правим обаче с тези 40% повече? Ще продължим ли с е, същото това лошо земеделие, е, на което, в което само 2% се падат на бобовите или ще направим нещо ново. Това е изключително важно. И ето защо Брюксел трябва да осъзнае, че ние не говорим за игра, в която едни печелят, а други губят. Значи, ако отглеждаш соя, трябва да се отглежда нещо друго по-малко. Не, ако отглеждаш соя в Централна Европа, може да отглеждаш точно толкова други култури. Ако използваме 5% от а, земеделската земя в Централна и Източна Европа, можем да произвеждаме половината от соята, която е необходима на Европа. А, в Австрия ние отглеждаме много соя вече, значи 5% от земята, ако отделим за соя, това означава, че ще произвеждаме 12 до 14 милиона тона. Огромни е, тонажи. В една добра система, естествено, е, винаги трябва да има сидбооборот. Има много възможности свързани и с Русия, между другото. На следващо място трябва да направим нещо за развитието на селските райони и за увеличаването на работните места. В момента има излишък на зърнени култури в Централна и Източна Европа. Ние изнасяме много различни култури, зърнени, царевица, слънчоглед през Черно море. Ние внасяме обаче соено брашно. Това е колониална система. Значи, ние изнасяме суровини и внасяме готови продукти. Това правят колоните. колоните. Соята се използва в Европа. Имаме нужда от нея. Това трябва да се отбележи. Между другото, ние увеличихме производството на соя двойно в Европа. През последните 5 години стигнахме до почти 1 милион хектара и това води до инвестиции, до създаване на работни места в различни страни около река Дунав. Значи, виждате, нещо се случва. Можем да направим още повече за Централна и Източна Европа, където имаме нужда от работни места. Мисля, че добрата политика по отношение на протеините ще доведе и до повече работни места. Соята в Европа не представлява нещо добро или лошо само по себе си. Подобно на другите бобови растения, трябва да подобрим а, своята система. Тази нужда от бобови растения може да доведе до подобряване на цялостното земеделие в Европа. Ние в нашата организация а, имаме една инициатива, посветена на общественото благо. Мисля, че трябва да проявим малко повече, повече амбициозност в Европа. Много може да се направи не само в района на река Дунав и не само по отношение на соята. Всички сме съгласни, че във всички държави трябва да се отглеждат повече бобови растения и това може да доведе до действителна промяна, качествена промяна в европейското селско стопанство. Нашата идея е да подкрепяме европейската интеграция, да подкрепяме развитието на селските райони, да подкрепяме е, по-добрия си оборот, е, както и економическата интеграция на Европа. Благодаря за вниманието. Bardzo dziękuję. Teraz poprosimy panią Marię. Благодаря. Сега моля госпожа Мария Пелетие тя, освен всичко друго, е член на е, Френска комисия за околната среда и председател на неправителствена организация за опазване на околната среда. Има и много други постове. И без да отнемам повече време, давам думата на госпожа Пелетия. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата, за да говоря за био, биопроизводството. Аз управлявам производства и ние работим с органично земеделие и животновътство. Напълно разбрахме сега от изказванията, че е, има а, отношение нашето производство, защото то е свързано и с биоразнообразието. Искам да ви представя нашето предприятие. А, произвеждаме органични продукти от 1984 година. про... Разположени сме в райони на производство на зърни храни и на кръстопът на големи пътни оси. Занимаваме се с мелнични услуги, с производство на животински фуражи, органични такива, с съвети за биологично земеделие и също съвети и помощ за преминаване към биопроизводство. Кои са ключовите ни моменти? Първо, непрекъснато сме свързани е, с усилия да се спазва, да се опазва околната среда и да се, чувств, да се търсят качествено производство, даваме съвети също и даваме възможност да се разпространява информация за местното производство. Имаме сайт, с много с представена на едно много модерно производство, мелнично производство в ние не сме е, против модерните технологии, напротив, е, искаме да търсим използване на всичко, що е модерно за опазване на околната среда. Така а, осигуряваме помощи за животновъдите с а, адаптирани решения, с, с създаване на съответни мрежи от лаборатории, ветеринари, с а, опит също така, защото е много важно, когато става дума за изхранване на животни, да се създават съответните правилни формули на формажите на фуражите. Работиме е, с е, най-различни видове производства, включително и на оклюви, например. И е, винаги се стараем да спазваме критериите за хуманно отношение към животните, да се спазват и техните хранителни нужди да се използват основни суровини, а не е, химически продукти, да се използват наличните е, суровини, които, е, с които разполагаме там на място, да се опазва почвата, за нас това е много важно и също така да се е, Осъгурява нормален доход за производителите. Ние много се радваме, че от 30 години осъществяваме подобна помощ за земеделски производители, които имат много добри резултати. Разбира се, е необходимо да се разнообразяват основните суровини е, в биопроизводството. Не може да се използват химически материали. Примерно по отношение на зърните храни, ние произвеждаме е, много различни култури, правиме се оборот, имаме цял е, кръг от е, продукти и по този начин и производителите се запознават с много интересни техники по отношение на увеличаване на производителността. По отношение на Балтичните е, култури отглеждаме грах, е, лупина, соя, все пак има, не трябва да забравяме, че е, ние се занимаваме с органично земеделие, но е необходимо да осигуряваме и храни е, и е, да се възползваме максимално от субпродуктите на нашето производство, за да могат те също да намерят своето място на пазара за оптимално изхранване на животните. Примерно произвеждаме е, кюспе от различни традиционални традиционни продукти, но също така и от камелина, шафранка и други. Е, опитваме се да направим много по-разнообразно храненето на животните, което има отношение и е, към практиките, които ние прилагаме. Е, ние произвеждаме е, фуражи в малки количества, смески, които се добавят примерно дори само до 3 или 10 или 1%. успяваме да въведем и растителни е, протеини, като например протеин от картофи или глутен от царевиц. По отношение на основните материали, смятаме, че е, трябва да ги използваме за, с, съгласно основните им характеристики за производство на енергия или бълтачини или е, твърди материи. Също така е, размишляваме как да се използват основни е, суровини за повишена производителност. Примерно люцерна, да носи много е, бълтачини в е, отглеждането на птици за изграждането на костната система, например. Ако се добави малко люцерна към царевицата, се появява също и съответният цвет на месото и на яйцата, което се търси от потребителите. Так, а същевременно ние осигуряваме едно уравновесено и добре съчетано хранене. Що се отнася до чисто техническите резултати, имаме добри такива. Излизаме редовно с доклади, технически резултати и ясно е какво се получава, като примерно отглеждането на сравнени с традиционните начини на отглеждане, има забрана в, в органичното производство на използването на, примерно, на химически е, продукти, медикаменти, е, медикаменти за усилване на растежа и така нататък. Тоест, ние се опитваме да осигурим животновътство, в, където животните са добро здраве и да го правим по един устойчив начин, включително с използване на растителни бълтачини нямаме е, нужда да, примерно, да се намесваме с а, химически продукти, защото когато предоставяме достатъчно добри смески, получаваме резултати равни на тези на традиционното производство. И а, от друга страна, когато а, ние, хората, не потребяваме, а, не потребяваме органично замеделие, е, намаляваме и поемането на химически продукти. Това има отношение към опазване на околната среда. Що се отнася до е, хигиената на е, органичното животновътство, мога да ви кажа, че определено можем да се гордеем. На... Няма да влизам в повече подробности. Много теми вече бяха засегнати. Аз съм напълно съгласна с говорящите преди мен. Мога да кажа в заключение, че има нужда да се разработят допълнително отглеждането на бобови култури, като има стимули и на ниво политика защото до този момент така говори се, но реално подкрепа няма. Що се отнася до научните изследвания, не непременно соята е носител на растителни белтачини, има и други източници. Тук можем да решаваме и социални проблеми, т.е. трябва да се създава една селско-стопанска политика за създаване на работни места и е, делокализиране на производството, т.е. да се съсредоточава то на място, за да не изчезва възможността и е, да не изчезват е, земеделските производители, да остават празни площи. Това е загуба и за обществото, и за економиката. Ние работиме по темата, но има още много какво да се прави с забелтъчни концентрати, примерно на база на люцерна или на водорасли. Във всички случаи те могат да повишават съдържанието на протеини в животинските смески. За съжаление, и, искам да подчертая, има нужда да се внася, да се използва соя дори и в органичното животновътство. Потребителите на био продукти, е, ползват и много продукти на базата на соя. Затова във Франция е, има голям интерес към органично земеделие, свързано с соята. Все още обаче се е, зависи от внос. Добре е да има и местно производство. Благодаря за вниманието, благодаря и на всички изказали се преди мен за много високото качество на техните презентации. Mikrofon za oratora, моля. Bardzo dziękujemy Pani. Jako trzeci... Много ви благодаря, госпожо. И третият оратор ще бъде господин Девит Макнайтън от Обединеното кралство. Той ще говори за най-добрите варианти за намаляване на зависимостта на Европейския съюз от внос на протеини. Давам думата на нашия докладчик. Между другото, много впечатляваща биографията на този експерт. И така, заповядайте, имате думата. Good afternoon. Добър ден. Благодаря ви за поканата да се изказвам днес по тази тема. Въпросът с зависимостта на Европа от протеини е една тема, която е много важна за мен. От много години упорно се трудя върху тази тематика и виждам, че тя придобива все по-голямо значение за все повече хора. Искам да обясня кой съм. Аз съм управляващ директор на фирмата Сой Обединено кралство, Сой ОК. Ние сме продавачи на семена, специализираме се в нишови и най-вече протеинови култури. Занимаваме се с вълчи боб, соя, фии, тритикали, различни фуражни смески и просо. Също така се занимаваме с генетични технологии и на много растени въди предлагаме семена и така, че това, с което се занимаваме също е, че ние предлагаме на пазара различни сортове вълчи боб и соя. Правим го и в други държави. В рамките на Обединеното кралство основно се занимаваме с доставки на семена на сой вълчебол, подглеждани в Обединеното кралство. Може би изненадващо за вас, но имаме сой в Обединеното кралство. 400 хектара беше тази година площа за сой преди няколко години. Нямаше нито един хектар. Преди това имахме 1500 хектара, но поради споразумението Блеерхаус всъщност беше сведено това количество до нула. Нямаше подкрепа за пазара на соя в Обединеното кралство възможността на възраждането на производството на СОЕ, след като се въведе принципа на откъсването на помощите за селскостопанските производители от обработваемата площ. И така, нека да се обърнем към основната ни тема – зависимостта на Европейския съюз от соя. За много хора това е нещо ново, но реално това не е ново. Спомняме се, че беше изтеглено от пазара и от възможността за фураж на животните използването на косно брашно и рибено брашно. И това увеличи значението и зависимостта ни съответно от соево брашно. През 2003 година 67% от всичките допълнителни протеини, влагани в оражите в Европейския съюз, бяха соя, която се внасяше от Северна и Южна Америка. Това, което се промени междувременно и междувременно искам да кажа, че съм съгласен, че през 15 те изминали години видяхме някои много неподходящи идеи. Трябва ситуация да се подобри. Видяхме, че Европейския съюз реално не е решил проблема с недостига на соя. И така има неща, които са се променили през тези 15 години. Това, което се промени е събестойността и цената на соя между 2001 и 2007 година. Един тон соева брашно в Европейския съюз струваше около 200 евро. В Обединеното кралство отглеждахме на времето си соя и изразходвахме около 100 британски лили на акър за отглеждане на соя и 175 британски лири беше пазарната стоеност на соята, нещо, което не осигуряваше достатъчно печалба на селскотопанските производители. И соята много често се смесваше с отпадъците от производството на растителни масла. Какво промени цената? През 2008 година пазарът на соята се разви изключително много и цената се увеличи значително. В края на 2008 година един тон соя струваше над 300 британски лири на тон. Интересното е, че от 2008 година видяхме, че пазара, пазарът на въглеводородите се колебаеше значително, независимо от това соята, цената и е по-скоро, растеше стабилно. стабилно. И в реално измерение стоиността на соята се удвои от 2007 година. И това е основният проблем, защото селскостопанските производители в Европа не могат да плащат толкова за соята. Това, разбира се, е добре за унези, които отглеждат соя. Но не е добре за животновъдите, които имат нужда от соя. Трябва да помислим за бъдещето. Дали тази ситуация ще се подобри. Това е доста дълъг слайд, но краткият отговор е не. Няма да става по-добре. Цената на соята със сигурност ще продължи да расте. Ще продължи да се увеличава потреблението на соя в цял свят. Може би малко ще се забавят темповете, също така производството на соя вече се увеличи значително и най-много генетични и агрономски подобрения, които са могли да бъдат направени, вече са направени. Американците използват технологии за генетично модифициране. Все повече се използва потенциала за генетично модифициране на соята. Има много повече такива сортове, отколкото преди 15 години. Виждаме също така нарастване на добивите и ще го наблюдаваме и през, през следващите 15 години. Това, което също ще наблюдаваме през следващите 15 години е нарастване на потреблението, особено защото китайския пазар ще поглъща, ще има нужда от все повече соя. Може да се очаква, че 100 милиона тона ще бъде потреблението, търсенето, търсенето на соя в Китай. Проблемът, който имаме днес с цената на соята, която е толкова непосилно за европейските животновъди, че този проблем ще се влушава все повече. Така че цената на соята ще расте и нивота, нивото на зависимост от е- този един единствен източник на протеин е нещо опасно. Виждаме какво се случва вече 15 години. Не може да има такава зависимост, особено зависимост от внасен продукт. в Обединеното кралство е един средностатистически млекопроизводител разходва 185 британски лиги на хектар за фуражи, които той купува. Това е основният разход на селското стопанските производители. И следващия най-висок разход е разхода за труд, който е два пъти по-нисък от разходите за фураже. Всъщност, основната причина за това е нарастването на цената на протеина. В целия Европейски съюз млекопроизводителите не могат да бъдат на печалба не и в дългосрочен аспект, заради цените на протеините. Как да решим този проблем? Този въпрос има един отбор. Трябва да възприемем мултидисциплинарния подход. Съгласна съм с това, че трябва да се доведе до максимум производството на соя в Европа не е задължително за това да се прибягва до разрешаването на генетично модифицирани организми. Аз ви казах, че ние се занимаваме с генетика и продаваме различни сортове в света, но искам да ви кажа, че то обявите от генетично модифицирана соя и негенетично модифицирана соя са 5%. И това няма нищо общо с генетично модифицираните характеристики. Тези характеристики водят само до толерантност към хербициди. Можем да произвеждаме соя в Европа без генетично модифициране. Нямаме нужда от генетично модифициране и това е факт. Да, в момента генетично модифицираните сортове дават по-високи добиви, но може да се увеличат добивите и без генетично модифициране. И ако някой ви казва, че е задължително да има в Европа генетично модифицирана соя, това не е вярно. Така че трябва да увеличим до максимум производството на соя, трябва да увеличим до максимум производството на вълчи боб, всичките подвидове на този вид, който в момента е силно подценяван. Трябва да се помисли за други източници на протеин. Например, производителите на ках знаят, че това е източник на протеин и има начини да се повиши съдържанието на протеин в граха и бобовите култури като култури. Много може да се направи, за да се увеличи съдържанието на протеин в различните култури. Имаме нужда от европейска соя, от европейска an undervalued crop. От европейски вълчи боб. И така, последният вид, за който говоря, вълчия боб, наистина е прекрасен източник на протеин. И сега, ако говорим за соята и споразумението Блеер Хаус, трябва да признаем, че това беше основният проблем за соята. Разбира се, чрез екологизирането на селското стопанство можем да постигнем много. Бих също така предложил да преосмислим нещата. Трябва да признаем енергийната стойност на боговите култури и това, че те обогатяват почвата с азота въглеродния баланс на повечето бобови култури е много по-добър, отколкото от тъй наречените енергийни култури, които в момента се радват на субсидии. Защо хвърляме европейски пари за отглеждане на енергийните култури, а забравяме за бобовите култури? През 1992 година видяхме как се спря преработването на продукти от богови култури. Благодаря ви за вниманието. Е тук една прекрасна снимка, която изобразява цъфнали вълчи бог. Jak Państwo widzicie, dzisiaj mamy ten komfort, że możemy troszkę... Както виждате сами, госпожи и господа, днес може да си позволим лукса да е, отпуснем малко повече време на ораторите. Е, нямаме е, чак толкова много точки в дневния ред, не сме толкова притиснати от към време знаете, че обикновено не си позволяваме нещо подобно. Аз никак не обичам да прекъсвам микрофоните на хората, но се налага да го правя. И сега, Време за въпроси и отговори. Първи оратор, госпожа Агилера, заповедете. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Съвсем конкретно искам да се обърна към единия от експертите ни. Аз съм от Испания и наистина смятам, че твърдо, твърде малко е помощта по общата селскостопанска политика за бобовите растения. Това вежи и за моята страна. Няма никаква подкрепа за отглеждане на бобови култури. И оттам е въпросът ми. Смятате ли, че включването на конкретна помощ в рамките на екологизирането на селското стопанство ще помогне. Тоест, трябва да се включат и бобовите култури в цялото екологизиране при реформата на ОСП. Това наистина е нещо интересно, но дали смятате, че това е възможно решение? И също така, какви са последиците на споразумение с трети държави върху производството на соя тук в Европейския съюз. Защото ние виждаме, че животновътството ни зависи много от соята, внасена от трети държави. Тоест, какво можем да направим за производството на соя в Европейския съюз? Благодаря, господин Ердуш. Matthias Kröntől szeretném kérdezni, hogy az Egyesület... Благодаря. Един въпрос към Матиас Крън. Имате ли някакъв положителен опит, който може да споделите във вашата асоциация? Има ли недостатъци от това да се сътрудничи? И как можем да ви помогнем? от какво имате нужда. По отношение на фуражите, които нямат нищо общо с ГМО. Какво смятате за тях? Как можем да увеличим ефикасността на фуражи, които не са генно модифицирани? Благодаря, господин Ропе. Благодаря, господин председател. Мисля, че въпросът, който обсъждаме днес, е изключително актуален и ще продължи да бъде актуален в бъдеще, защото колкото по-малко внасяме и колкото повече произвеждаме, толкова по-добро ще е нашето положение. Що се отнася до стимулите за по-интензивно отглеждане на такива култури, можем да използваме една от мерките, която е свързана с потребителите. Как да накараме потребителите да купуват протеинови култури, произведени в Европа. Опитах се да разгледам положението в Литва. Срещнах се с много различни производители и след тези срещи научих някои много интересни неща. Нашите производители, например, казаха, че има известни затруднения с етикетирането на продукцията и обявяването и за негенно модифицирана, тъй като Ветеринарната служба не позволява нещо подобно. Аз написах официално писмо към ветеринарната служба. Какво показва този пример? Това показва, че имаме нужда от изисквания на европейско ниво. На следващо място. Фермите, които произвеждат млечни продукти и не използват бобови растения под формата на фуражи за животните, трябва да бъдат подпомогнати. Трябва да се използва европейска продукция. Господин Фланаган, първо искам да кажа, че две години съм депутат и мисля, че презентацията на господин Нолтън е най-добрата. Много научихме от вас. Проявявате страст в това, което правите. Продължавайте така. Моля, ако може да ми кажете, е, как трябва да се мине от соя към други протеинови култури? Имаме различни видове протеинови култури. Това е като да кажеш, че бензина е течност и водата е течност, значи са едни и същи. Бобовите култури и другите протеинови култури нямат кой знае колко минерални съставки. Те растат съответно на места, където няма кой знае колко полезни съставки в почвата. Някои казват, не трябва ли да гледаме възможността за други култури. Соята разполага с много аминокиселини, тя едва ли може да бъде заменена. И въобще искам, въобще искам да попитам, има ли някаква култура, която може да се сравни с соята? Говорите много за тази лупина или за вълчия боб. Проявявам любопитство. Госпожа Петир. Хотела би изразити такоже своя по... Благодаря. Ние трябва да гласуваме в Комисията по околна среда, за това дойдох малко по-късно. Искам да благодаря на последния оратор, господин Макнотън, за презентацията. Той по отличен начин общи потенциала на Европейския съюз. В е, Харватия не позволяваме ГМО, дори в рамките на експериментално производство. Започнахме с е, е, инициативата Дунав соя, за да може да се произвежда достатъчно соя за нашите нужди, която да не е геметично модифицирана, за да можем да избегнем и вноса е, на соя, която може да е евентуално генетично модифицирана. Много ми е, беше интересно, вие говорихте за бобови. Тази година е, е обявена за година на бобовите, което, които са много важни за изхранване не само на животните, но и на хората. Според вас, колко време ще е необходимо, за да станем самостойни е, производители на е, бълтачини за изхранване на е, животните, които отглеждаме. Господин Хауслинг. Нека да подчертая едно нещо. Измененията в климата. Как как могат да бъдат те включени в уравнението? Как можем да предскажем онова, което би се случило? Вие казахте, че ако отглеждаме повече бобови растения, няма да има нужда да използваме толкова изкопаеми горива и няма да генерираме толкова емисии на въглероден двуокис. Може ли да издаваме, например, някакви сертификати за ниски емисии на въглерод и това да е стимул за отглеждането на бабови растения. Това може да е принос от страна на сълското стопанство към а, измененията в климата. Нямахте възможност да кажете нещо по последния ви а, слайд за лупината. Какви са предимствата да се отглежда лупина вместо соя? Това може да представлява добра възможност за много райони в Европа. Казахте, че имаше сериозно въздействие, когато имаше разделяне на плащанията за соята, за бобовите, за самия боб като вид. Смятате ли, че трябва да има разделяне на плащанията, за да се стимулира производството? Трябва ли да има помощ за младите фермери? Принципно всички сме съгласни, че съществуват възможности за отглеждане на повече бобови растения. Само, че и в миналото е имало възможности. Преди 5 години имаше доклад по темата, въпреки това нищо не се случи. Кое лоби пречи? Искам да попитам. лобитата блокират развитието, като не пускат някои бобови култури на пазара? Има ли някакви тъмни сили, които действат тук? Благодаря. Следващия оратор. Господин Тарант, благодаря. Благодаря на изказващите се. Благодаря и на господин председателят. Нека да ви направя комплимент Определено си струваше да започнем с този дебат и по най-новите достижения. Благодаря и на госпожа Пелетие, което е, разказа какво е постигнато във Франция. Аз искам да а, е, кажа, че действително Европа трябва да намали зависимостта си от соя. Ние сме много големи вносители, включително и Франция, и трябва да потърсим своята независимост в това отношение, защото в момента европейското производство на соя посреща само 1% от нуждите. Тя подлежи на споразумения за свободен обмен, е, които се отразяват върху пазара на зърнени. И е, по този начин ние всъщност е, оказваме по доми подвластни на финансовите пазари, на три страни, които са основни е, производители. Би трябвало да можем да върнем на европейската економика възможността да е, започне с едно едромащабно производство на соя е, на европейско ниво. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Никой не се е записал. Нека сега да дам думата на нашите експерти. Моля ви да отговорите. Ще караме по реда, по който се изказахте. Благодаря, господин председател. Благодаря за интересните въпроси и бележки. Ако трябва да обобщим, всички сме съгласни, че нещо трябва да се направи. Нека да ви кажа какъв е моя опит. За да се повиши конкурентоспособността на соята, трябва да има пазарен подход. Моята организация прави сертифициране. Може да сложите на пакета надписа Денюб соя. На пакет с мляко, например, яйца. Трябва да има такъв подход. Потребителя трябва да знае какво купува. Е, нашата соя е по-скъпа от тази в Бразилия. И това трябва да се знае. Ако нямаме пазарен подход, ще е много трудно. Това трябва да стане, между другото, и за другите бобови растения. Местните храни, тенденцията за купуването на такива храни ни помага. Хората, знаете, искат е, месо от животно, отгледано на територията на, на страната, в която живеят. Защо да нямаме пилета във Франция, които да са хранени с е, френски фуражи? Това може да стане част от един положителен економически цикъл. Потребителя трябва да знае за какво става дома. На второ място политиката. Е, значи, връщам се на пазарния подход. Е, той е много важен. Ако искате да, да продавате бобови растения, трябва да има маркетинг. Не може само да ги произвеждате в Европа. И ние се занимаваме с това. Само, че трябва да се разшири тази практика. Може да ни помогнете, защото ние действаме на частна начала, нямаме подкрепа. На второ място, трябва да създадем положителен цикъл, а не затворен кръг за бабовите. Следва да се стимулира публичното и частното инвестиране. Всички протеинови култури трябва да станат по-економически изгодни за фермерите. Що се отнася до соята, това се случва, защото компаниите смятат, че ще има растеж и има частни инвестиции за по-добри семена. Вие го споменахте. Качеството на семената нараства, защото хората смятат, че след 10 години ще имат економическа е, изгода от това. Но в е, други области, с други култури, например лупината, това не се случва трябва да се създаде впечатлението, че има подкрепа от Европейския съюз. За съжаление, циклите в рамките на ОСП са много кратки, 5 години. И сега края на периода ни виси като дамоклев меч на главата. Много е трудно за индустрията да планира своите инвестиции. Естествено, може да има публични инвестиции, но те винаги са ограничени. Ние имаме нужда от практическа научна дейност, а не базова такава. Компаниите могат да инвестират в такава научна дейност, но трябва да знаят, че ще има сигурност за техните инвестиции в бъдеще. Когато има положителен цикъл и добри инвестиции, продукцията ще стане по-трайна. Значи, етикетиране, стимулиране на търсенето, стимулиране на сигурността. Трябва да се знае, че Европейския съюз ще дава трайна подкрепа, а не е, само в рамките на един период. Благодаря. Благодаря. Аз също искам да се върна на темата соя. Всеки остава с впечатление, че без соя не можем да живеем. Е, не е така. Необходимо е да има сова, но необходимо е да има и равновесие. Е, по отношение на използването на соя за хранене на животните, тя е, е важен елемент. До 40, до 50, до 80% дори се включва тя в храната на животните, което не винаги обаче е достатъчно балансирано. Защото, например, аминокиселините не непременно идват през соята. В, когато правиме различни животински смески посредством биопроизводство, ние можем да внасяме различни видове необходими минерални елементи в един много балансиран вид включително посредством болови култури. И е, що се отнася до биоразнообразието и културите, които е, се редуват в едно стопанство, те дават възможност да се сведе до минимум използването на химически продукти. Може би не е напълно да ги изхвърлим от производството, но да ги сведем до минимум. Е, примерно, е, гъби отглежда, е, появявата на гъби в едно поле, ако прекъснете цикъла посредством химически продукти, прекъсвате и е, целият цикъл на развитие на културите. Тоест има начини да се е, въведат екологосъобразни мерки, които да дадат също толкова удачни резултати. В едни е, средни стопанства, които се съсредоточават върху определени е, производства, може да се постигне много добра доходност. Това е важно, е, защото на ниво общество трябва да има промени, трябва да се работи на местно ниво. Не може да се търси на всяко цена е, износ, може би трябва да се търси засилване на местните пазари. Т.е. поне да има баланс. И аз съм убеден, че е, не може, както казаха и преди мен, непрекъснато да се консумират биопродукти, но може да се консумират вече доказани продукти и да се търси е, промяна на начина на земеделие и животновътство в Европа. Господин Макнолтън. Мисля, че е важно да разберем защо Европейския съюз внася 25 до 30 милиона тона соя и соево брашно от световните пазари всяка година. Бруталната, жестоката истина е, че всъщност този внос представлява 60 до 70% от протеиновите култури, които се консумират в Европа. Истината е, че ако тези кораби спрат да идват тук от Северна и Южна Америка, в рамките на 3 месеца едва ли ще има ферма за отглеждане на различни животни, прасета, крави, пилета едва ли ще има и една ферма, която да може да продължи да съществува. Ако лодките спрат да идват, ще има голям проблем. Това е действителността. Защо сме толкова зависими обаче и защо тази зависимост продължава вече 15-20 години? Както каза господин Фланаган, отговора на този въпрос се крие в аминокиселинния профил. Соята има видимо много повече аминокиселини, серни аминокиселини. Знаете, че благодарение на тях съществува съвременното животновътство съвременните животни а, трябва да получават много лицин и аминин. Основната аминокиселина в производството на мляко е метианин. лицина също е много важна аминокиселина. това са серни аминокиселини. Те са много важни и са налични в големи количества в соята. Бройлерите и не само те, всички животни, които се отглеждат за храна, не могат да се отглеждат с други култури, защото няма да се развиват по такъв начин, по какъвто се очаква от тях, за да откликнат на нуждите на съвременното земеделие. Всъщност, растенията са важни, зависимо от това какви добри, полезни вещества предоставят. Не може един самолетен двигател да работи с дизел – Животните също имат нужда от определен вид гориво в кавички. Соята дава това гориво. Единствената друга култура, която би предложила подобни вещества, благодаря ви за това, господин Фланаган, е лупината. Лупината има 40% съдържание на белтъчини, т.е. тя може да се конкурира с соята. В солото брешно има между 44 и 47%, зависимост от сорта, лупината около 40%, боба и граха около 25%. Ето защо лупината може да се конкурира с соята и има някои видове животни, които могат да, да ползват това високо качествено изхранване с, с, с лупина. Ето защо е, е толкова необходима соята. Опитах се да обясна. Не може просто да даваме грах или боб. Това няма да проработи. Лупината може да замести соята, но през последните 10-15 години има проблеми, агрономични проблеми. Те сега е, се решават постепенно. Само и едва през последните 10-15 години се решиха проблемите с лупината, агрономичните проблеми. И затова се залага толкова много на соята. А по отношение на разделянето, обвързването и така нататък, това е много интересна идея. Нека да обясня. Един от проблемите с соята в Европа от историческа гледна точка е следния. През 1992 година соята беше включена заедно с другите маслодайни в рамките на споразумението Болър Хаус. Това се оказа голям проблем. През 93-та, някъде 94-та година, можех да кажа на всеки фермер, отглеждайте соя – За соята обаче тогава се даваха 120 паунда субсидии на акър, а за граха и боба 180 паунда, защото граха и боба се считаха за протеинови култури, а соята за маслодайна култура. И ето защо не се залагаше много на соята. Започна да се залага на соята когато цената се повиши. През последните 6-7 години соята стана економически изгодна за европейските фермери. Преди това нямаше никакъв смисъл тя да се отглежда. Въпросът е какво да правим сега. Как да решим този проблем с тази зависимост. Знаете, казах ви, ако спрат да идват корабите, след 3 месеца ще има катастрофа мисля, че ще се влушава положението. Китайците ще вкарват 100 милиона на пазар, 100 милиона тона на пазара, ще взимат от пазарите 100 милиона тона. По-скоро, още не сме видяли най-лошото. Видяли сме само половината от лошото и трябва да се предприемат е, действия. Разглеждал съм различни идеи за спиране с тази зависимост. За мен най- привлекателната идея. Забравете за генната модификация. Основният проблем е зависимостта. Как да заменим тези 30 милиона тона? Имаме нужда от интегрирана политика за бобовите растения. Интегрирана политика в Европа. Какво имам предвид? Там трябва да се включват лупината, соята, бобовите, граха, всички нива. Ако интегрираме тези култури, ние можем да намалим своята зависимост от вносната соя. Това отговаря на вашия въпрос. Как да минем към протеинова независимост в Европа? Отговор е интегрирана политика. Имаме нужда от признаване на бобовите със съответните им качества. Имаме нужда от признаване на граха и боба с техните характеристики и признаване на соята и лупината с техните характеристики. Това са трите нива. Прав сте, когато казахте за ниските емисии, господин Хойзлинг. 2 литра природен газ са необходими, за да се направят 3 кг амониев нитрат. За 1 тон амониев нитрат са необходими 650 литра природен газ. Това е изкопаемо гориво, за да се направи този вид тор. Един хектар соя или лупина, който дава 200 кг, за него са необходими 90 литра дизел. Това е по-добър енер... това е по-добро енергийно съотношение от което и да било друго. Ние подкрепяме неправилните култури. Ако искаме да спасим планетата и протеиновите култури, това е пътя. Чрез въглерода. Трябва да съберем Трите култури под една шапка за първи път това трябва да се случи. Това е моето виждане. Благодаря. Много ви благодаря. С, с този подход предложен от нашите експерти по растителни протеини. Ще приключим тази част от нашата програма. Всички ние искаме да се гарантира това, че се разполага в Европейския съюз с тези протеини. Искаме те да се отглеждат в по-голям мащаб, Ясно е, че е необходимо да има повече финансова подкрепа за отглеждане на тези култури. И ясно е, че това ще е една тематика, която ще е важна за нас и близко бъдеще в контекста на реформата на ОСП. Благодарим много за направените изказвания за приноса на всички изказали се. Благодарности още веднъж към нашите експерти, към представителя на комисията, към всички изказали се депутати. Благодаря на всички за този интересен дебат, свързан с растителните протеини. Говорихме за различни модели на отглеждане на протеинови култури в Европейския съюз. Трябва да заложим на диверсифицирането, на многообразието. Трябва да подобрим отглеждането на бобови и други протеинови култури. Беше посочено, че е необходимо да има един по-комплексен, по-многоаспектен подход подход, който ще ни позволи да гарантираме стабилни доставки на тези продукти. Така още веднъж благодарности към всички, които се изказаха. И ни остава още една точка от дневния ред. Разбира се, нашите експерти могат да останат, ако ги интересува тази точка. Преминаваме към 10-та точка от дневния ред биологичното производство, етикетирането на биологични продукти. Това е предложение за изменение на съответния регламент. Както знаете, имаше няколко заседания по тристранните преговори с комисията и съвета под егидата на Нидерландското председателство и Словашкото председателство сега ще поеме фетата, Ще продължат преговорите тогава в рамките на Словашкото председателство. Дам думата на господин Хойслин, който да ни информира за това как вървят тристранните преговори. Заповядайте. И още веднъж благодаря на нашите експерти. Заповядайте, господин Хойслинг. Благодаря е ви. Да, наистина започнаха тристранните преговори. И искам да благодаря на Нидерландското председателство за постигнатия значителен напредък при преговорите. Преговорите не бяха лесни, особено що се отнася до екологичните аспекти. Може да се каже, че сме доволни от това, което вече е постигнато, но още те първа предстои много да се направи. И наистина постигнахме огромен напредък в рамките на нидерландското председателство. Знаете, че може, разбира се, да се разглежда една чаша като наполовина пълна или наполовина празна. В нашите преговори с съвета и комисията постигнахме всички компромиси, които искахме да постигнем и това ни позволява да продължим напред с преговорите. И искам да ви кажа каква е ситуацията в светлината на последното заседание по тристранните преговори. Говорихме най-вече по темата за контрола. Имаше най-различни мнения на последното заседание – постигнахме компромис по този сложен въпрос за контрол и мисля си, че ние парламентът можем да сме доволни, защото не отстъпихме от нашите позиции и искаме да бъде въведено законодателството всяка година да се извършва проверка на всичките обекти, които са свързани с биологичните продукти. Ние говорихме за това, че е необходимо да се гарантира много сигурна среда. Затова искаме да бъде контролът редовен и често да се извършва да се извършват проверките ежегодно и да има докладване за тях, за тези проверки. Също така наблегнахме на неочакваните проверки на място, проверки без предупреждение. Разбира се, много е важно на място да се извършва контрола, да има ръчен контрол, да има контрол, основан върху риска на предприятията, които произвеждат биологична продукция. Постигнахме това, че започнахме да говорим за мандатите и за екологичните аспекти. Както вече казах, нашата позиция е, че проверките, свързани с опазването на околната среда, се отнасят до друг регламент. На последното заседание на тристранните преговори обсъждахме един от най-деликатните въпроси, а именно как в бъдеще да определим подхода си към темата с замърсяването на биологичните продукти с вещества, които не могат да бъдат отнесени към биологични продукти. В бъдеще решихме, че трябва да има план, с който да осигури предотвратяване на това замърсяване. Стана ясно, че в случая с държавите членки задължението за Защитата на биологичния сектор е нещо, което трябва да се извършва. Това въжи и за контрола върху пестицидите. И всички държави членки бях съгласни с това. Също така проведохме разговорите, проведохме разговори и постигнахме съгласи, че е важно всичко следва да бъде уредено чрез основния регламент, без да има нужда да се прибягва към делегирани актове и актове за изпълнение. Съветът все още не е формулирал своята окончателна позиция. Очаква се нов мандат за преговори, който е свързан с отглеждането на животни, семената в контекста на биологичното селско стопанство. Така че има още доста нерешени въпроси. Но наистина нещата вървят добре, постига се напредък, макар и бавно. Но мисля се, че наистина имаме основания за оптимизъм. Благодаря ви. Pan poseł Ferron. Alors sur ce, sur ce dossier, euh... По това досие, така както установихме на място, има като че ли липса на активност. В момента има много земеделски стопани, които са засегнати от кризата и искат да преминат към биопроизводство, но има проблеми така с първите стъпки, трудности за намиране на инвестиции. А също така това, което установяваме, че е, разпоредбите не се прилагат е, еднакво във всички страни. Е, производителите, за съжаление, не се подкрепят от Европейската комисия и за това и се отказват от усилията си да диверсифицират. Необходимо е да се направи така, че е, да има стимули за е, възприемане на подобно производство и съответно възможности за това. Господин Якович. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja ću biti također vrlo kratak. Благодаря. И аз искам съвсем накратко да кажа. Не мога да кажа, че съм голям оптимист, така както е колегата Хойслинг, който смята, че по време на Нидерландското председателство е направена голяма крачка. Аз лично по-скоро считам, че много бавно напредваме и дори факта, че сме успели да сключим някакви споразумения около коледа, не смятам, че кой знае какво е постигнато. Аз лично дори не се надявам, че ще можем да стигнем до края на този процес. Но дори и да успеем, се питам колко нови е, регламента, нови и качествени ще успеем да приемем. Тоест, е, дали това не са само едни малки козметични мерки след е, толкова дълги години работа? Тоест, приели сме само минимални изменения. Действително някои процеси, свързани с а, извършване на проверки, бяха вече а, започнати. Това е положително. Но си поставям така много големия въпрос за това какво ще е качеството на крайния продукт. Господин Андрю. Благодаря. Нямах намерение да се изкажа, но а, се чувствам принуден. В а, това досие има много предизвикателства, но а, като че ли докладчиците в сянка като че, нямат голямо желание да участват активно. Благодаря за качеството на а, работата на господин Хойслинг. Благодаря и на комисията и на съвета, защото съвсем не е просто това досие, много техническо е. Свързано е с регламента за биоземедалието, т.е. вече има един прият законодателен текст, който следваше да се приема много насериозно. сериозно и за това и не можеше да се подхожда бързо в преговорите. Аз лично се присъединявам към докладчикът с към мнението, че сме постигнали добър напредък. Разбира се, още не сме стигнали до края, но напредъка, който постигнахме за, за проверките е един основен елемент от цялата тематика. После имате предвид, че става дума и за европейски пазар, и за международен пазар на биопродукти, т.е. за износ. И е, след като трябва да регулираме основни проблеми, включително и с праговите стойности, е, предизвикателствата са огромни. Е, тук става дума за биопроизводство във всички земеделски сектори и е, трябва да се оглежда всичко. Не може да се действа по друг начин. Става дума за земеделско производство, което не се ограничава само до Европейския съюз, но и всичко, което, за което сме свързани с нашите партньори. Нека е, да е, ви попитам, но давам думата на госпожа Агилера. Нещо съвсем конкретно. Ако се постигне съгласие по темата за праговите стойности, изобщо дали ще се постигне такова споразумение, да или не? Съвсем накратко, господин Хойслинг. но всъщност ние като демократи сме обединени. Нямаме за цел да преформулираме нещата. Това, което искаме е да бъдат засилени някои важни принципи. Да не придаваме прекомерно значение само на един единствен аспект. Биологичното замедали, биологичното селско стопанство включва много различни компоненти, много различни аспекти. Нещата не са лесни и ще има още много сложности при преговорите, но смятам, че ще можем да се справим. Също така, новото председателство няма да започне от нулата. Ние ще продължим с започнатото, затова съм умерен оптимист. Ще продължим да напредвам, вярвам аз. Отново казвам, че това не е изцяло нов регламент, това е внасен на изменения в вече действащ регламент. Благодаря, казва председателят. Дами и господа, мисля си, че в някакъв момент имаше дори заплаха това да бъде от изтеглен този проект регламент, но виждам, че вече се намират по-добри решения, напредва се. Дали бихме могли да получим информация чрез кратък имейл. Господин Хойслер, ако може в кратък вид писмено да ни предоставите тази информация, това ще бъде много полезно. Сега искам да ви кажа, че тази сутрин проведохме заседание на координаторите, получихте информация за заключенията при препоръките. не получих никакви възражения, така че се приемат тези препоръки. По точка разни не виждам желаещи да се изкажат по точка разни на 13 и 14 юли следващото ни заседание. Тогава ще се срещнем с министъра на селското стопанство на Словакия. Той ще се изкаже пред нас. И това ще бъде много важно заседание, защото това ще бъде последното ни заседание преди лятната вакансия на парламента. Разбира се, ще следим какво ще се случи на заседанието на министрите по селско стопанство в Люксембург. Има сериозни очаквания, свързани